Buenas tardes. Добър ден. Имам честа да председателствам учредителното събрание на Комисията за разследване. Заседанието е открито. Първият, първата точка от дневния ред е, е избор на председател, след това избор, избор на заместник председатели. Можем да изберем един председател и, макс, и максимален брой от 4 заместник председатели, съгласно съответните членове на а, правилника за вътрешен ред. също така има и заместници, които ще участват в изборите. Ако прочетах трите имена, ако има някой допълнителен заместник, който ще участва в гласуването, моля да съобщи своето име. И не виждам други. Чудесно. ще ще, ще, ще гласуваме с, та, с тайно гласуване. Не може да се гласува с дигане на ръка. И в залата ще има необходимите съоръжения за гласуването. Разполагаме с необходимия кворум. Е, моля ви, представете кандидатурите на колеги за председатели на комисията. Има ли? Благодаря, госпожо председател. От името на социалистите демократите предлагам господин Ерик Андрио за председател на комисията. Господин Ерик Андрия е пълноправен член на комисията. но се е кандидат. Е, не, не съм кандидат. Прам само да ви кажа, че не си носа картата за гласуване. Той е пълноправен член на комисията дали е подала декларация за финансовите интереси. Да, мисля, че съм, съм всичко е в ред, няма допълнителни кандидати. В, в, иска, иск, искате ли да гласуваме тайно? Ако не искате да гласуваме тайно, можем да го изберем с аплодисменти. Моля председателят да дойде на председателското място, за да продължиме с избора на заместник председател. Euh, Преди да продължиме с е, е, протоколните въпроси, искам да ви благодаря за доверието, което ми оказахте, за това, че ме избрахте чрез аплодисменти в този тъй важен за Европейския съюз момент. По този начин отбелязваме и значимостта на задачата, която трябва да изпълниме. Аз съм и, и много щастлив, но също времено съм и малко тревожен, тъй като тази комисия трябва да извърши отлична работа. Разполагаме с много малко време, 9 месеца за да си възвърнем доверието на европейските граждани. През, през последните дни някои от така действията, извършени от членове на парламента, самия парламент и други, подкопаха допълнително доверието на гражданите, така че трябва да направим нещо, за да а, си възвърнеме доверието на гражданите. Сега, в момента няма да правя политически изявления, но трябва да се действа бързо и много бързо. Знаете, че човешкото здраве е нашен основен приоритет и всички е, сме длъжни да, е, се, да спазваме всички правила и разпоредби, свър, свързани с е, човешкото здраве, така както са залегнали в договорите. Знаете, че през последно време имаше така някои проблеми с а, вещества, така че ние трябва да бъдем, да действаме много бързо, да да вземем необходимите решения, свързани с разрешенията и така нататък. Очаква ни много тежка работа. et je nous engage... И от, и, от, и от ваше име поемам ангажимента да свършим много добра работа, за да върнем имиджа на Европа и да покажем, че наистина работиме бързо и активно в името на човешкото здраве. Трябва да бъдем ефективни и ефикасни и предполагам, че ще бъдем ефективни и ефикасни. Благодаря ви още веднъж за избора и за, се надявам, че ще, бъд, ще бъдем на висота. А, сега аз говоря испански, ама хубаво да имам и текста на френски. Така, значи трябва да продължиме с избор на първи заместник председател. И има ли кандидати за първи заместник председател? Благодаря, господин председател. Екаре би искал да предложи кандидатурата на Борислав Пейка, който е член на комисията по ЕНВИ и той е, е ценен експорт, бил е заместник министър на здравеопазването и е работил по-специално в областта на пестицидите, където е доказал своят професионализъм. Благодаря. Господин Пейка, съгласен ли сте? Предполагам, че сте представили декларация за интереси. Има ли друг кандидат за първи заместник председател? Ако не, някой иска ли да гласуваме тайно? такъв случай избираме заместник-председателят с аплодисменти. Господин Вейка, заповядайте на трибуната и очаквам предложения за втори заместник председател госпожа. Благодаря. Искам да предложа Фредерик Крис. Тя също много интенсивно работи в Комисията по околна среда. Работи по важни законодателни досиета в областта на здравеопазването. За това я предлагам като заместник председателка. Е, Благодаря, госпожо Рис. Съгласна се с кандидатурата. Добре. Има ли други кандидати за поста заместник председател? Добре, избрана сте с аплодисменти. Моля ви да се присъедините към нас тук. Поздравления за избора ви за заместник председател. Сега преминаваме към избора на трети заместник председател. Имаме ли кандидати? Госпожа Ван Декамп. De NGL wil ik graag Katrina Konechna от името на ГУЕ предлагам госпожа Конечна, която е член на ЕНВИ и добре познава въпроса за пестицидите. Несъмнено, тя ще изпълнява отлично своята роля. Госпожо Конечна, приемате ли? Да, благодаря ви и аз благодаря. Ако има други кандидати за поста трети заместник председател, моля да вдигнат ръка. Добре, избираме ви с аплодисменти. Поздравления. Заповядайте тук при нас. Госпожа Делае. Благодаря, господин председател. Бих искала да взема думата от името на НП и да помоля да имаме само трима заместник председатели. По простата причина, че трябва да бъде малко по-последователни. и Самия вие, господин председател, говорихте за ефективност. Така че, имайки предвид комисията се 1 и 2 и е, техния брой на заместник-председателите, имайки предвид и пана, предлагам от името на НП да имаме само трима заместник-председатели, не повече. Благодаря, отбелязвам си позицията на НП. Има ли възражения срещу предложението на НП? No, no, io invece ho la proposta della uh, collega Dornano. Аз имам друго предложение. Предложението на госпожа Донано. Аз съм против предложението на колегата от НП. Колегата Донано трябваше да бъде избран. Той винаги е бил активен член на ЕНВИ по въпросите за пестицидите, така че това е нашето предложение. Pardon, merci. Donc il y a deux positions. Donc je vous propose du coup de procéder euh, mais d'abord au Добре, нека да гласуваме най-напред броя на заместник председателите. НП, ако правилно съм разбрал, предлага да се ограничим до трима заместник председатели. Така че ще гласуваме първо броя заместник председатели, преди да гласуваме за четвърти заместник председател. Нали така? Обръщам се към представителите на администрацията. Все още не съм добре запознат с практиката. Добре, предлагам да гласуваме за поста четвърти заместник председател. Кой е за и кой е против? Нали така? Кой е за? Това е зеления бутон. А не, момент ще гласуваме дали да имаме само трима заместник-председатели. Гласуваме да имаме само трима заместник-председатели предложението на госпожа Беляе в качеството и на координатор. Госпожо Аюсо. И аз не си носа картата за гласуване, така че ще вдигна ръка. Добре. Гласуваме предложението на ЕНП да имаме само трима заместник председатели. Кой е за? Трима заместник председатели. Електронно гласуване трима заместник председатели. Ако сте за, натиснете зеления бутон. Ако сте против, червения. Гласуваме електронно начало на гласуването. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. 13 гласа за, 9 против, 4 въздържали се. Предложението на ЕНП се приема. Ще имаме само 3 заместник председатели в тази комисия. Благодаря ви, че се включихте в гласуването. Госпожа Донано. А, ама за мен това е проблем. На председателския съвет а, е, бе взето решение за четирима заместник председатели. Не трябва да гласувате предложението на НП. Не НП решава, а председателския съвет ще ме извинявате. Oui, alors, euh, alors voilà, il y a plusieurs. Donc, on peut aller, il n'y a pas d'obligation. Не сме длъжни. Можем да имаме и четирима заместник-председатели, има и други комисии, в които има заместник, има трима заместник-председатели, нещо за което говори госпожа Даляе. По смисъл на вътрешния правилник може да имаме четирима заместник-председатели, но не сме длъжни да имаме четири. Отбелязваме си днес позицията на НП. Аз предпочетах да гласуваме, виждаме резултата от гласуването, което означава, че аз като председател съм длъжен да взема предвид резултатите от гласуването и да огранича броя на заместник-председателите за тази комисия до трима. Не го правя по лични мотиви. Това е колективното решение на нашата комисия. Господин Педучи. Господин Педичи. Аз започнах този мандат по време, когато правилата на джентълменското предложение не бяха спазвани, непрекъснато не бяха спазвани. И ето сега те отново започват да се прилагат. Но какъв е проблема? Защо да няма четвърти заместник председател? Е, е, този четвърти заместник-председател ще допринася за нашата работа. Ако ЕНП решава да прилага тази практика, добре, но внима... искам да ви напомня, че ние също може да започнем така да действаме. Благодаря. Някой друг да иска думата по темата? I, I do not have my voting card with... А, само да кажа, че нямам, че не си нося картата за гласуване. Аз гласувах за. Bien sûr, merci à vous. Donc, s'il n'y a pas de parole, donc je considère donc... Добре. Бюрото си има вече председател и заместник председатели. Ще се залавяме бързичко за работа. Още следващата седмица, на 22 ще се проведе първото заседание на координаторите. Бих искал да се възползвам от присъствието на координаторите тук, за да ви уведомя, че аз като председател, но пък вие може да гласувате, аз като председател искам заместник-председателите да участват на заседанията на координаторите. Нека да сме всички многобройни, да присъстват и докладчиците, които ще бъдат определени като такива след заседанието на координаторите. Има ли някакви други въпроси по същество? Ако искате, може да гласувате, така че още от 22 нататък. От 22 нататък имаме 9 месеца, което означава, че разполагаме с ограничено време. И е добре още на това заседание да имаме координатори и заместник председатели. Добре е да е взето решението още преди заседанието на 22. Може да вземем решението сега веднага, поне за зампредседателите. Добре. Извинявам се, ще направим това на заседанието на координаторите, така ще опростим нещата, но поне да знаете, че председателят има такова желание, нека да работим при пълна прозрачност изясним всичко. Желаем да работим при пълна прозрачност и нашият модус операнди включва прозрачността. Като че ли групите са съгласни, следващото заседание на пленума да се проведе на 12 април. Това е първата възможна дата. за да може да си отбележите датата. Госпожа Нойшел и госпожа Гарция после. Поздравление за избора, но едно нещо искам да кажа. Трябва веднага да започнем работа, т.е. веднага да структурираме графика си. Ако искаме да Работим добре, но не може да се казва от петък за понеделник, че трябва да сме на линия. Трябва да си ангажираме а, полетите, координаторите, те може бързо да решават кога да правят заседания, но за нас е важно да имаме предвидимост за заседанията. Така че, моля ви, нека имаме повече заседания, отколкото по-малко, но да има предвидимост. Това ще бъде от основната тема на първата ни сбирка на координаторите. Ще решим и колко изслушвания ще имаме и така нататък. И в най-скоро време ще на следващото е, заседание ще получите е, решенията на координаторите. Госпожа Агилера. Само накратко. Както вече беше казано, да, трябва, трябва да видим да няма съвпадение на нашите заседания с заседания на други комисии. И понеже с един... Много се радвам, че имаме равно, равнопоставеност в бюрото. Двама господа, две дами. Просто наистина искам да поздравя на четирите е, деца, които избрахме и също времено да кажа, че наистина постигнахме паритета и е, това много ме радва. Някой друг иска ли да вземе думата? Не. Благодаря ви. С това приключваме първото заседание. Сега моля координаторите да останат в залата, защото ще продължим работата с тях. Благодаря на всички и в най-скоро време ще започнем ефективната си работа.